please can we adopt the agenda? Нека да приемем дневния ред. След което бих искала да ви напомня, че заседанието ни се излъчва. Имате достъп до e-meeting, където може да видите документите. Да ви напомня, че ще има извънредно заседание на комисията на 30 май от 3 до 6.30. половина. Моля да си отбележите това в тефтерите. Имаме и становище на работната група за правата в областта на интелектуалната собственост. Корина Крето и Елизавета Биенковска приеха насоките в областта на обществените поръчки. Това е един наръчник, който може да видите в дъното на залата. Ако там няма наръчници на вашия език, може да се обърнете към секретарията. Можем ли да считаме за одобрен протокола от предишното заседание? Добре, в такъв случай преминаваме към обмен на мнения във връзка с виртуалните валути. Урике Требесиус е докладчик. Урике, заповядай. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала най-напред да ви благодаря за конструктивното сътрудничество. Работех с всички политически групи, всичките предложиха изключително а, добри изменения, които ще обогатят а, доклада. Наистина изключително продуктивна беше работата ни по доклада, за което благодаря на всички най-горещо. Докладът ми към момента получава широка подкрепа. Както знаете, Европа се нуждае от новаторство и всички новатори трябва да останат в Европа, тъй като от това зависи економическият ни успех. Новите технологии, виртуалната валута и технологията на дистрибутирания регистър са нови технологии – и изискват гъвкаво законодателство, за да може да се даде шанс на тези нови технологии. Те трябва да се развият. Ако виртуалната валута има такъв успех, може би такъв ще имат и други нови технологии. Някои страхуваха от това, че трансфера във виртуална валута е тясно зависим от технологията. Технология, която понякога може да бъде манипулирана за престъпни цели или с оглед на терористични нападения. Бихме искали да осигурим необходимата закрила на личните данни в рамките на тези трансфери. Изменения 2 и 5 се отнасят именно до осигуряването на закрилата на личните данни, така че можем да ги разглеждаме заедно. Важно е да приемем предложението на социалистите и демократите за създаването на работна група, която да се занимава с темата. Доста напредък отбелязахме във връзка и с прането на пари и терористичните нападения. Необходимо е да разглеждаме заедно традиционните валути и виртуалните такива. Всички видове паричен обмен трябва да бъдат включени в Европейския регламент. Работихме също така във връзка с творчеството и неговото насърчаване. Аз направих предложение да подкрепим прозрачността на предлагането за потребителя, като разбира се, в крайна сметка потребителя ще реши кой продукт е желая да използва. Тежестта на избор пада върху потребителя в този случай. Важно е да подчертаем, че европейските граждани трябва да бъдат информирани за рисковете, на които се излагат, когато използват тези нови технологии. Имаше две изключително добри изменения, 8 на НП и 39 на Зелените. За съжаление обаче не включих тези две изменения, колкото и да бяха добри, чисто и просто защото желаех да запазя неутралния тон по отношение на технологиите. И в това отношение бях подкрепена от АОДЕ. Технологията на дистрибутирания регистър е изключително интересна според мен, но остава нерешен въпроса за обмена на информация и за нейното съхраняване – Възможно е да бъдат изработени нови технологии, които да не бъдат толкова сложно устроени. Аз бих искала тази технология на дистрибутирания регистр да се развие, но това не трябва да се прави само единствено на базата на виртуалната валута. Бих искала да подкрепим изменението 9 на социалистите и демократите, които предлагат тази технология да се разглежда отделно от виртуалната валута. Необходимо е заинтересованите страни, а именно академичните среди, да бъдат приобщени в дискусията за бъдещето на тези технологии. Възможно е да има добро развитие на технологията на дистрибутирания регистр. Тя може да се използва при международните плащания или в рамките на интелектуалната собственост. В заключение бих искала още веднъж да благодаря на всички, които се включиха в изготвянето на доклада. Наистина се надявам, че ще гледаме на резултатите от гласуването като на наш общ успех. Необходимо е да направим така, защото нашата линия да бъде подкрепена от всички. Благодаря. Госпожа Галпелц. Is Благодаря ви. Бих искала най-напред да благодаря на докладчика госпожа Требезиус за нейната работа. Беше удоволствие да работим с нея и с всички докладчици в Сянка. Сътрудничеството ни беше отлично. Вие взехте предвид исканията на всички политически групи. В крайна сметка създадохте един изключително балансиран текст. Това е един балансиран доклад, в който се упоменават също някои от рисковете. Основната задача на нашата парламентарна комисия е да подчертава възможностите които откриват новите технологии, но и рисковете, свързани с тях. Виртуалната валута е нова технология, която позволява сравнително сигурен трансфер, но не трябва да забравяме и по-различното ниво на сигурност при тези трансфери. Технологията на дистрибутирания регистър и виртуалните валути ни позволяват да се впуснем в тази нова тенденция. Трансферите обикновенно струват скъпо. Винаги сме се опитвали да намалим допълнително разходите. По-настоящем обикновенно един трансфер струва 7% от съответната транзакция. Ако ако се въведат тези виртуални валути, ще може да бъдем по-конкурентоспособни. но трябва да бъдем предпазливи, защото виртуалната валута може да бъде използвана за престъпни цели. За финансирането на тероризма, например, или за прането на пари. За това трябва да имаме добра регулаторна рамка, но да не стигаме до свръхрегулиране. Трябва да бъдем стриктни относно спазването на правилата. Технологията на дистрибутирания регистр може да бъде от полза в много сфери. Затова смятам, че за нея трябва да имаме малко по-гъвкави правила. Регулаторната рамка не трябва обаче да бъде прекалено слаба. Нека да се опитаме да изпратим правилното послание, да отразим позицията на НП, а НП ще подкрепи доклада. Благодаря ви. Господин Данте. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за работата му. Благодаря и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Доста трудно досие е това, но смятам, че стигнахме добър резултат успяхме да постигнем правилния баланс чрез компромисните изменения, които подкрепяме. Мисля, че всички наши искания бяха отразени. като бе постигнат баланс между новите възможности, новите технологии, Четени бяха също така и нашите задължения. А ние сме задължени да осигурим закрила и на потребителите. Трябва да им дадем гаранции, за да може потребителите да знаят, че средствата им се използват правомерно и че не могат да бъдат откраднати. Бих искал да ви обърна внимание на няколко неща. На първо място, нуждаем се от европейска стратегия. Нуждаем се от единен европейски подход в това отношение. Необходимо е да изработим насоки, които да гарантират пълна информираност на потребителите. Това е изключително важно. На второ място трябва да се създаде работна група, която да работи по различните тенденции в областта на виртуалните валути. Така ще може да се възползваме от целия потенциал на тези валути, включително и възможностите, които се откриват в правната сфера. Разбира се, Тази технология си има и своите рискове. Рискове, които докладчикът подчертава. Виртуалните валути трябва да отговарят на международни специфични стандарти. Европейската комисия трябва да разшири обхвата на директивата за прането на пари. Това е изключително важно. Чрез компромисните изменения, мисля, че успяхме да включим и този аспект. Не трябва да пречим на евентуално новаторство и на евентуалните пробиви в финансовата сфера – Необходимо е да гарантираме доброто функциониране на вътрешния пазар. Благодаря още веднъж на докладчика и на докладчиците в Сянка. Сигурен съм, че текста, който ще се получи утре, след като приемем компромисните изменения, ще бъде отличен. Благодаря ви. Тони Чи. Благодаря ви. Виртуалните валути са един чудесен пример за новаторството. Така посредниците отпадат, транзакциите се извършват по-бързо, трансфера може да се извърши за няколко секунди. Това е от огромна полза за европейските граждани. Ако те са достатъчно умни и знаят как да се възползват от тази услуга, ще бъде чудесно. Много от нас, политиците, може би не разполагаме с достатъчно биткоин в момента. Предлагам на всеки го да си закупи биткоин и да научи как точно работи системата. Защото това е истинска революция. Това е една огромна, чудесна възможност най-големия риск е сега да бъдем консервативни и да затрием тази революция, която се извършва в Европа. Обединеното кралство действа проактивно и доста инвестира в научна и развойна дейност в това отношение. Така светът върви напред и то е изключително бързо. Това наистина е перфектната технология. Аз я обожавам и предлагам на всеки го да гледа с положително око на нея и да гласува, разбира се, за. За съжаление, казахме, че тази технология, от тази технология могат да се възползват и престъпниците, че тя е свързана и с рискове за потребителите, но тези рискове са толкова малко, че не трябва да се месим. Нека да оставим тази идея да се развива. Е, тя работи. Пък след това ще помислим как да оформим регулаторната рамка. Наистина е, смятам, че Европейския парламент се интересува повече от транзакциите, които са напълно проследими. Както знаете, когато човек плаща в брой, много трудно има проследяемост, а тук такава съществува по мое мнение, трябва на този етап да нямаме мнение. Благодаря ви. Господин Албрехт, много ви благодаря. Бих искал да представя нашата гледна точка, а именно компромисните изменения за редактирани в добрата, в правилната посока, особено по отношение на защита на потребителите и гарантирането на прозрачност. Искам се пак да подчертая, че може и да би трябва да направим препратка за нуждата от защита на личните данни, но като цяло компромисните изменения не са приемни за нас в настоящите им вид. Благодаря ви. Ulrika, искате ли думата за заключителни думи? Да, още веднъж бих искала да благодаря най-сърдечно на всички докладчици в Сянка, на всички сътрудници, които ни подкрепиха. Мисля, че намерихме едно добре решение на по един много сложен въпрос. В а, нашото становище взимаме предвид защитата на личните данни, борбата срещу организираната престъпност, без а, да изискваме свърхрегулиране. Това е една прекрасна възможност и благодаря на всички за конструктивната съвместна работа. Okay. So, um... Добре. Сега ще се сменим с Николо Данти. Той ще поеме председателството. Thank you. So is... Продължаваме с, а, обмяна на мнение по доклада за контрол на придобиването и поддържаването на оръжие. И аз съм докладчик по него, затова ще дам председателството на Никола Данти, за да мога да се съсредоточа върху това, което ще кажат колегите. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori. Eh, siamo al... Добре, и така продължаваме с, с работата. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Притеж... Е, контрол върху подбиването и притежаването на огнестрелни оръжия. И не спомням дам думата на докладчика госпожа Форд. Thank you. I know that there is a huge amount of... Благодаря ви. Знам, че има огромен интерес към това досие. Знам, че всички сме получили немалко имейли и предложения от хора извън Европейския парламент. Благодаря на всички, които в момента следят заданието и за приносът ви. В Обединеното кралство в момента тече дело свързано с 30 различни огнестрелни оръжия. Огнестрелни оръжия, които на теория са били деактивирани и са били превърнати в оръжия с халостни патрони, но в крайна сметка много лесно са били реактивирани и а, можеха спокойно да бъдат прехвърлени през Ламанша. И ако бяха попаднали в а, ръцете на терористи. Може спокойно да имаше атентат в Лондон, подобен на атентата в Париж. Ето защо се опитваме да сложим, да, да засилим регламента на европейско равнище за притежаването на огнестрелни оръжия, в част на огнестрелни оръжия с холста и патрони, защото очевидно има сериозен проблем с тях. Ще ви представя проекто доклада си, но държа да отбележа, че е изключително важно колегите от а, нашата комисия да внесат а, изменения, тъй като получаваме различни предложения от различни части на Европа, за да можем заедно да работим за постигането на добър компромис и да можем всъщност да приемем предложението. Така че обобщение на а, моето предложение. На първо място оръжията с хаосни патрони. Моето предложение е, ако става въпрос за огнестрелно оръжие, което е било трансформирано, за да може да се използва само скоростни патрони, все пак трябва да продължава то да се третира като огнестрелно оръжие и трябва да бъде запазено в първоначалната си категория. Знам, че някои колеги предполагат да бъде прехвърлено към категория Б, но моето предложение е да достане в категория А. Относно деактивираните оръжия, смятаме, че нетно оръжие може да се смята за деактивирано само ако няма начин процесът да бъде обърнат, т.е. ако няма опасност е, оръжието отново да бъде използвано като огнестрелно оръжие. Затова искаме от а, а, Европейската комисия да преразгледа предложението за регламента за дезактивирането. Този регламент за изпълнение относно тестирането влиза в сила на 8 април, но то се спръсва с много сериозни пречки и за, ще създаде сериозни проблеми за редица граждани, които спазват закона и които притежават с активирани огнестрелни оръжия, но тъй като не е ясно какъв режим се, се прилага, те не могат да спазят новите изисквания за законодателството. Затова а, съм внесла подробни изменения по този регламент за изпълнението. И също така съм внесла и някои изменения с по-техническо естество. Предложението ми също така е да има специфични разпоредби за сигналните огнестрелни оръжия, които могат да се използват само за подаване на сигнал. И те не трябва да попаднат в категорията огнестрелно оръжие, освен ако няма възможност те да бъдат а, а, използвани като такива. Тези вид оръжия не трябва да се е, възприемат за огнестрелни оръжия. Също въжи и за копията, които реално погледнато не са огнестрелни оръжия, освен ако не съдържат е, основна съставна част. И тук искам да има ясно определение на основна съставна част, за да е ясно, че ако има такава основна съставна част в е, даден продукт, в такъв случай това е огнестрелно оръжие. Ако няма такава основна съставна част, значи това не е огнестрелно оръжие. Включили сме платен е списък на основните ставни чавки, които обаче не влиза магазин като такава. Може би не е необходимо да се дава точно определение на това какво е основна съставна част. В момента се обсъжда това от група технически експерти и ще внеса допълнително изменения, които точно са основните ставни части, които трябва да бъдат, които трябва да носят маркировка. Ще продължим да работим по, тази, по този въпрос. Относно обменът на информация, много важно е правоприлагащите органи да разполагат с необходимата информация и тя да се предава на останалите. Моето и поначално предположение беше за осигуряване на по-голяма оперативна съвместимост, но се поставят въпроси свързани с защита на личните данни, така ще обсъдя този въпрос с експерти от Европол. Освен това ми се струва, че малките също не знам дали има нужда малки търговци на огнестрелни оръжия да бъдат свързани с големите бази данни, но трябва да има система за осведомяване на а, органите за всякакъв вид продажби. Само, че това е особен проблем за Франция. По въпроса съхраняването повечето държави членки вече разполагат с, с сериозна правна уредба в това отношение и повечето държави членки искат минимална хармонизация на правилата и аз предла, съм съгласна с тези предложения. Относно медицинските прегледи, моето предложение е конкретната форма на медицински прегледи да се решава на национално равнище, но всяка държава членка трябва да има някаква система, която да дава резултати. Тоест, може да се определят периодични прегледи или прегледи при конкретен докладван случай на нужда. При а, продажбите а, онлайн може те да се провеждат а, онлайн до определен момент, но при, при окончателното предоставяне на гостовното оръжие трябва да се направи проверка дали лицето, което го придобива, има съответното разрешително. Има специфични случаи, в които държавите членки трябва да имат възможно за притежание на определено оръжие на, на физически или морални лица, които посипнява такава възможност, като, например, с цел обучение, музеи и други. И аз предвиждам изключение, което задава дава такава възможност държавите членки, но се подчертава, че това може да се случва само в случаите, когато това не представлява заплаха за националната сигурност. Също така, трябва да се обърне специално внимание на колекциите на музеите и изискванията за съхранение на огнестрелните оръжия, там за да се гарантира, че няма проблеми свързани с а, сигурността. По въпроса за категориите на огнестрелни оръжби, въпроса за категория А7, т.е. по автоматично огнестрелни оръжия за граждански цели, които наподобяват автоматично огнестрелно оръжие, е особено проблематична категория. Знаем, например, че когато имаш опит за прехвърляне на тези огнестрелни оръжия в категория Б в Германия, това се оказа невъзможно от правна гледна точка. Затова аз предлагам категория А7 да бъде променена и в тя да съдържа само огнестрелни оръжия за граждански цели, полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които са били трансформирани в автоматични огнестрелни оръжия. И знам, че има много сериозни притеснения в някои държавни членки за тази специфична категория огнестрелни оръжия и трябва наистина да гарантираме, че категория А е достатъчно широко обхватна, за да може правоприлагащите органи да могат да си вършат работата, но също така системата да може да функционира в различните държави и членки. Относно трансформирането, направих предложение, по предложение на Европейската комисия, че само Единствено и само авторизирани дилъри имат право да осъществяват подобни трансформации. Имаше въпроса за възможността за трансформации на несъществени елементи, които се случват от други оператори. По въпроса за маркировките, за сега те не обхващат античните мастерни оръжия, т.е. ако имате такава, такова антично оръжие, няма нужда да му слагате модерна маркировка, разбира се. Мисля също така, че ни е нужно разяснение за това какво се разбира по принцип от трансформация и промяна на огнестрелни оръжия. Как казвам, отворена съм да приема нови идеи, нови предложения. има технически проблем с, системата за подаване на изменения. Затова предлагам да удължим крайния срок за внасяне на изменения до четвъртък и седмица, за да имаме още един ден в, по, ден в повече, за да компенсираме тези технически проблеми. За сега крайния срок е в сряда в 12 часа. Искам да го душа с един ден до четвъртък и едната седмица. Секретарията ще провери дали това е възможно. Според мен е много важно да се подадат добри изменения, с добра редакция, а не да се опитваме да избързваме с предложението. Много внимателно изслушах разискванията в държавите членки, скреснах се с много представители на държавите членки и знам, че в съвета се провеждат редица заседания, включително и на техническо експертно равнище. Благодаря ви. Благодаря на госпожа докладчика. Започваме с Анна Мария Кораца бил от името на НЕП. Благодаря. Хубав доклад, чудесен доклад, Вики. И благодаря и за сътрудничеството по време на началната фаза на доклада. Благодаря и на съветите на експертите. Определено това е важен въпрос, тъй като е свързан с сигурността на гражданите. От една страна, от друга страна трябва да избегнем прекаленото административно бреме върху гражданите. Подкрепям те, Вики, по много въпроси, включая категоризирането на огнестрелните оръжия. Началното предложение на комисията не бе много ясно ко... кои категории се броят, автоматични, полуавтоматични и колко категории са тези 7, как се разпределят. Така че аз смятам, че всички тези оръжия, които ти предлагаш, трябва да останат в така наречената категория А. Не сме чули до момента нищо убедително в противната посока. по повод на маркирането на елементите на съставните части. Разбира се, че е изключително важно да има задължителна маркировка, която да позволява да бъдат проследявани тези резервни части. Съгласна съм и аз, разбира се, че не трябва всички части да бъдат маркирани и смятам, че наистина трябва да има хармонизиращ протокол в тази посока най-важните съставни елементи трябва да бъдат маркирани и ясно е, че това е прагматичният подход. В изменение номер 25 е записано, че трябва да се маркира тялото, така да се каже, и камерата на оръжието. За някои това не са основните съставни части на едно оръжие, така че можем да обсъждаме, но нашата линия на НП би била тази. Сега, медицинските проверки, тези хора, които имат затруднения от физическо или психологическо естество, не бива да притежават оръжие, не трябва да имат разрешително за притежание на оръжие. Има практики в държавите членки, които дават задоволителен резултат, като например крайната отговорност пада върху лекарят, който е издал или не даден сертификат, който след това се използва за придобиване на оръжие. Така че, система за медицински прегледи. След това, е, валидността на тези разрешителни, дали да бъдат, разреш... дали да бъдат удължени до 5 години или не. В Швеция, например, има около 700 хиляди притежатели, законни притежатели на уръжие, малко или много. Така че, ако трябва да се въведе нова система, представете си колко е, тежко ще бъде административното време върху местната администрация. Разбира се, че сигурността е главната ни цел, но административното време и прагматиката не трябва да бъдат забравяни. В е, валидността на сертификатите. Определено съм доволна от това, че се въвежда понятието за съхранението на законопритежаваното оръжие. Може някой да си закупи оръжие по съвсем законни причини и след това трябва разбира се да се погрижи това законно придобито оръжие да бъде законно съхранено, като например да не бъде достъпно до деца, за де... децата да няма достъп до него. Пак трябва да се намери пропорционален начин да се регулира това проверките, които да се извършват от медицинските лица или от полицията. Например, друг пример мога да ви дам за Лапландия, където не винаги ще може да се изпрати някой да провери и сертифицира всички стъпки от придобиването и съхраняването. Така че по този повод не бива да се въвежда забрана за онлайн придобиване на оръжие или неговото изпращане на далечен потребител. И накрая взаимно оперативната съвместимост и обменът на добри практики. Това ще ни помогне да направим най-напред разликата между легални, между законно и незаконно придобити оръжия. И това ще бъде едно добро начало, за да разработим след това механизми, които да ни позволят да контролираме оръжията и това те да не, добиват да не попадат в а, а, грешни ръце. В пак повтарям, приветствам извършената от Вики работа, тъй като по мнение на НП началното предложение на комисията не бе е достатъчно ясно. Благодаря сега Серджо Коферати. Грация, благодаря, господин председател. Благодаря на Вики. Много работа още ни остава по това досие. Вие самата ни припомнихте, че самото начално предложение е изключително сложно и изходните ситуации в различни държави членки също са различни. Регламентите, правилата в държавите членки са различни, социалните практики, връзките, връзката на гражданите с оръжията е различна. Понякога е, притежанието на оръжие в някои държави е предимно за спортни цели, в други държави това не е така. Така че моите бележки биха били следните. Най-напред маркировката. Това е важно, според мен, не, Важно е да има определена маркировка или етикет в, на всички части на оръжието, за да не могат за да не може оръжието да бъде разглобено и частите му да бъдат използвани за сглобяването на ново, което след това да се използва за престъпни цели. По-нататък, минималните изискуеми характеристики както и обмена на информацията. Аз съм винаги за и в този случай също съм за прозрачността, защото това е всъщност синоним на гаранция за гражданите, особено за тези, които използват оръжие за спортни цели. Вики предлага непрекъснат контрол, непрекъснат надзор. Аз съм принципно за контрола в началото, при първите стъпки, след което последващият контрол трябва да бъде пригоден към спецификата на всяка конкретна държава. Регламентът трябва да бъде единен и хармонизиран – и да гарантира държавен контрол върху притежанието на оръжие. Това е всъщност е, в изпълнение на една от основните е, цели на държавата, а именно да пази живота и здравето на своите граждани. По-нататъка колекции и музейни сбирки. Тук трябва да направим ясно отграничение между колекцията и музейната сбирка. Едното е едно, другото е друго. <laughs> Музейната сбирка, музеят е физическо физическа сграда, която съществува на някое място, където се излагат е, експонати. Е, колекционерите не са физически разположени сгради, това са физически лица, които притежават колекции от оръжия. Така че, както виждате, тъй като става дума за различни явления, те трябва да бъдат регулирани по различен начин. Едни правила за колекционерите, едни правила за музеите по обективни причини музеите не могат, по очевидни всъщност причини, музеите не могат да изкривят пазарната практика, докато колекционерите смятам, че могат. Сега, друг въпрос, а именно дистанционната продажба по интернет. Предложението на комисията смятам, че не бе чак толкова лошо може да се изнамери някакъв компромисен начин да не се продава, например, дистанционно муниции. Разбира се, във всеки един момент трябва да се знае кой е купувача, кой пазарува оръжие и коя е държавната единица, държавно администрационното звено, което контролира. Задачата на тази държавно-административна единица ще бъде да обяви или не за законно придобитото оръжие. По повод сега на така наречената категория 7А7. Смятам, че трябва да бъде по-добре дефинирана тази категория. Говори се за подобието. Подобието смятам, че не е достатъчно ясна и нетърпяща възражения не е достатъчно ясен и не търпя с възражение признак, който ще ни позволи да идентифицираме едно оръжие и друго подобно на него оръжие. Сходството не е достатъчно. Приложното поле на точка 7 може да се ограничи винаги, когато имаме достатъчно емпирия емпирични, обективно събрани данни. Това, което, с което разполагаме за момента, не ни е достатъчно, а именно оръжия от един вид и сходни по вид на тях други оръжия. Това не е юридическо издържано. Следователно трябва да продължим събирането на емпирични данни и тяхното правно обработване докато се стигне до задоволителна дефиниция. Сега, деактивираните оръжия. Очевидно е, че трябва да се въведе процес на проследяване на тяхната съдба, защото именно това е целта. Един веднъж деактивирано дадено оръжие, този процес да бъде необратим. И тук смятам, че трябва да се въведе контрол, при това при определени критерии, за да може този контрол да бъде надежден. Тоест, деактивираните оръжия също трябва да бъдат предмет на такъв процес на проследимост. Благодаря отново на Вики. Ще продължим да работим. Ще разговаряме и с нея, и с докладчиците в сянка, защото все още има какво да се доусъвършенства. Разбира се, има вече достатъчно добър начален материал. Благодаря. И сега от госпожа Дита Шаранцова от името на Алта. Благодаря и аз искам Бики да те благодаря за, да те поздравя за началният проекто доклад. Това е много важно законодателство и ми е приятно да те е, усведомя, че получавам благодарствени писма от е, чешки граждани, които се радват, че Европейският парламент работи по този е, въпрос и че се вслушва в всички ангажирани в този процес лица, за да отрази техните интереси. Имам няколко бележки. Смятам, че можем още да доуточним нещата, да ги доизпипаме, за да може, разбира се, да се доближат максимално до това, което аз бих искала да бъде доклада. По повод на категоризацията на сам полу автоматичните оръжия. Ние сме за седемте категории, които разграничават автоматични от полуавтоматични оръжия, които могат да бъдат оприличени на първите. Очевидно е, че това няма да бъде лесно за практическо изпълнение. Има ще в началото друго предложение за категоризиране така наречените 6 категории, където с полуавтоматичните оръжия, които са произведени от първично автоматични, трябва да бъдат забранени. Аз съм съгласна с това предложение, но смятам, че трябва да се доуточни с външни експерти как точно ще се как точно ще се гледа на тази трансформация от автоматично до полуавтоматично. Е, когато стигаме до другите разпоредби, категорията други разпоредби, съгласна съм с маркирането на всички е, части на оръжието, както и за медицинския сертификат и забраната за онлайн продажба на муниции. Смятам, че държавите членки трябва да продължат да имат правото да прилагат изключения на някои конкретни основания. Радвам се и че всичко това, което липсва в предложението на комисията е отчетено от теб и е включено допълнително. Смятам и, че някои правни и че някои фирми, както музеи или дори университети, трябва да бъдат обект на такива мерки за и прилагане на изключенията, и като притежанието на оръжие може да бъде част от техният основен предмет на дейност. Бих искала да попитам дали можем да получим допълнително обяснение за това, на какво основание се предоставят или отказват сертификати за притежание на оръжие и каква трябва да бъде процедурата, за да има тя наистина добавена стойност. По повод на маркировката и етикетите, смятам, че трябва да има регистър за всеки един производител уражейник в Европейският съюз. Смятам, че трябва да бъде включена тази категория, този регистър в текста на директивата. И отново благодаря за свършената работа от докладчиците и от докладчиците в Сянка, с които надявам се ще продължим да работим. Grazie. Eh, passiamo, eh, non c'è nessuno del gruppo della GUE. Благодаря ви. Няма желаящи от думата на ГУЕ. Като чуем представителя на зелените, Паскал. Дюран. Благодаря ви, господин председател. Вики, и аз искам да ти благодаря за чудесната работа, по тази изключително и неизбежно деликатна тема. Много граждани се мобилизираха защото разбира се, сред тях има такива, които се страхуват, че ще бъдат накърнени правата им на личен живот, а това са спортните страци и така нататък. Но от друга страна чухме и гласа на полицейските служители, които казаха, че положението много се влушило в Европа и заявиха, че трябва да се справят с все по-нарастващ трафик на оръжие. Европейския парламент се опитва да намери баланс между двете неща, като същевременно осигури сигурност и действа в името на общия интерес. Съвсем не е лека задачата ни. Благодаря ти още веднъж. Наистина чудесни бяха и всички изслушвания, които проведохме, защото те ни дадоха възможност да разберем различните позиции, но за да може и останалите да разберат, че Европейския парламент не е тук, за да приравнява обикновените граждани към теро... терористите. Никой не обвинява спортните стрелци ам, и ловците, никой не ги обвинява, че са терористи. Въпреки това обаче смятаме, че трябва да помогнем на полицейските органи да предотвратят бъдещото развитие на трафика на оръжие, да предотвратим масовите избивания на хора от страна на а, разни луди. Ето защо подкрепяме доклада във връзка с съхраняването на огнестрелните оръжия, онлайн, закуп... онлайн закупуването и медицинските сертификати в случай на подозрително сделка с оръжие, трябва да се задейства съответната процедура. А пък а, оръжията, които са били превърнати в оръжия с хълсни патрони, трябва да останат в същата категория. Смятам, че трябва да се справим с въпроса за отстрела. Не смятам, че казаното от извинете, с ам, фалшификациите или имитацията на а, реалното огнестрелно оръжие. Европейската комисия предлага да се вземем с въпроса. Но нека да не забравяме, че някои м, фиктивни оръжия могат да бъдат превърнати в действителни огнестрелни такива. Нека да не го забравяме. Трябва да кажем нещо в това отношение, за да не стане така, че тези е, фалшиви оръжия ще могат да бъдат превръщани в реални такива. Би било добре, ако имаме законодателство, което да се отнася до деактивирането на огнестрелните оръжия. в а, това законодателство бихме могли да разпишем и обратния случай, а именно превръщането на фалшиво оръжие в истинско такова. Чух а, представители на Финландия, а, които казаха, че е много важно запасняците да могат да продължават да имат огнестрелно оръжие у дома си. Добре, но а, това трябва да се извършва при съответния контрол трябва да има правила, като същевременно не накърняваме правото на дадена държава да има армия от запасняци. Просто казвам, че трябва да има някакъв контрол. Имам проблем с малолетните и с подаряването на огнестрелни оръжия на малолетните. Наистина проблем е малолетните да подлежат на друг режим. В крайна сметка това са малолетни. И не защото говорим за подарък на малолетно лице, това не може да се превърне в причина да прилагаме по-различни правила, нали така? Така че в това отношение трябва да се коригираме. Няма да повтарям а, казаното вече по отношение на огнестрелните оръжия в музеите и тези, които са част от частни колекции. В а, Франция разбрахме, че приятел. При атентатите са използвани огнестрелни оръжия, които са били а, част от частни колекции. Условията на, за сигурност при боравенето с оръжие трябва да се прилагат и към тези, които имат оръжие в рамките на частна колекция. И правилата трябва да бъдат същите, както за частните колекционери, така и за музеите. На следващо място. Имам проблеми с полуавтоматичните огнестрелни оръжия, които могат да бъдат превърнати в автоматични оръжия. Казва ни се, че това трудно може да се направи на практика, но полицейските органи бяха категорични в това отношение и казаха, имаме проблеми с а, използването на калашници и други огнестрелни оръжия, идващи от САЩ, които могат да бъдат превърнати в автоматични оръжия което съответно ги прави много по-опасни. Полуавтоматичните оръжия, казахме, трябва да останат в първоначалното си състояние и съответно в първоначалната си категория. Не може да не помислим допълнително по въпроса, защото полицейските органи имат проблем с този момент. Благодаря още веднъж за работата по доклада. Очаквам с нетърпение заседанието на докладчиците в Сянка, на което се надявам, че ще успеем да стигнем до консенсус. Благодаря ви. От името на ИФДД не виждам никого. Мерси, мисър президент. Мерси, мадам Фор, pour le... Дружински. Благодаря, госпожо председател. Наистина описахте въпроси, които безпокоят нашите граждани. Ако трябва да защитя някои от измененията, това би било първото, въпреки че вие не смятате, че то е достатъчно. По-голямата част от измененията, които сте внесли, отразяват дискусията с представителите на гражданското общество, колекционерите, спортните стрелци и така нататък. И относно медицинските сертификати и начина на съхраняване, вие оставате свобода на действие на държавите членки. Както вече казах, освен изменението за колекционерите, подкрепяме изменение 14. Риска за трафик на огнестрелни оръжия е абсурден, според нас. В случая с Тулуза колекционера беше частен колекционер. Да, това е така. Но, доколкото разбрахме, оръжието му е било откраднато. Относно изменение номер 15. Начина за подвеждане под отговорност. Статута на посредник не е достатъчно дефиниран в държавите членки, като разбира се тук не приравнявам всички държави членки. Идеята на посредника е да свърже продавача с купувача. Посредника трябва да носи отговорност в държавите, които не предвиждат такава за него. Изцяло съм съгласна с заличаването на член 4c. Относно проследяемостта на оръжията и тяхното регистриране. От самото начало това води до проблем. Може би не във всички държави членки, но поне за Франция това е проблем. От дискусиите стана ясно, че много трудно могат да се използват данните във Франция в съответния формуляр, защото обикновено там се съдържат много грешки. Не ние от Фронт Национал казваме това. Това стана ясно от дискусиите, които проведохме с специалистите. Така че, когато говорим за обмен между държавите членки, ще се нуждаем и от еднакви формуляри. Може би би било уместно да уточните малко нещата в доклада си в това отношение. Относно закупуването онлайн, изменение 21. Според нас това изменение е нереалистично и до някъде противоречи на принципа за закупуване по интернет. Закупуването от разстояние по интернет означава, че няма пряко предаване на стоката от продавача към купувача. Вие, разбира се, уточнявате и като казвате, ако законодателството го позволява. Но, нека да си представим как точно протича на поръчка – във вашия текст вие предполагате, че закупуването се извършва в една и съща държава. Но какво става в случая, когато продавача и купувача са в две отделни държави членки или един от тях е извън Европейския съюз? Относно маркирането, вие смятате, че всички огнестрелни оръжия трябва да подлежат на маркиране. Да има сериен номер, происхода и държавата. Това води до проблем. Някои части на огнестрелното оръжие, например на пистолетите, могат да бъдат от пластмаса. Вече произведените оръжия, които имат колекционерска стойност, могат да бъдат с намалена стойност заради това допълнително маркиране. На следващо място искаме няколко пояснения във връзка с категория А6. Това са автоматични оръжия, които биват превръщани в полуавтоматични, което много често се прави сред стрелците в много държави членки. Ако се забрани подобна трансформация, ще се стигне до там, че могат да бъдат наказателно преследвани тези, които го правят – или пък може да се стигне до конфискацията на оръжието. ще внесем изменения в а, тази линия, която ви описах, изменения, които са свързани с борбата с трафика на оръжие и изменения, които а, са пряко свързани с терористичните атаки в Европа. Противно на това, което твърдите, това, този законодателен акт няма да стигне до идеологията или менталитета на никой терорист. Многократно съм казвала, че европейските граници свободно пропускат всеки го. От дискусиите с експертите стигнахме до заключението, че за да има по-малък трафик и да се ограничи търгуването с такива оръжия, трябват по-строги правила. Председателят. Благодаря ви, чухме докладчиците в сянка. Имам дълъг списък на оратори. 12 колеги се записаха. Не разполагаме обаче с много време, което означава, че всеки от вас ще разполага с една минута, за да може да оставим достатъчно време на докладчика и на представителя на Европейската комисия да отговорят. Госпожа Меца, благодаря, господин председател. Исках да се изкажа на малтийските, на малтийски, тъй като темата много вълнува моите избиратели, но по технически причини нямам тази възможност. на напред на докладчика смятам, че, че докладът е добра основа. Премахването на всякаква връзка между терористите и законно притежава, закон, на законно оръжие и на трафикантите на оръжие е много добър пример за напредъка постигнат в този доклад. Трябва също така да бъде приветствано спазването на принципа на субсидиарност, както и а, новата редакция на член 5, където се а, говори за медицински прегледи, а не за стандартни медицински, такива както предлага Европейската комисия. Благодаря на госпожа Форта за това, че е толкова внимателно и слуша заинтересовани страни от Малта по прилагане на изготвянето на своя доклад. И накрая смятам, че, че основните части трябва да бъдат изградени в изчерпателен списък и трябва също така да се запази статъквото във всеки случай, в който няма достатъчно данни за нужда от помяна на системата. Благодаря ви. Госпожа Мици има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, бих искал да се присъединя към колегите, които поздравя, поздравиха докладчика ни Вики за много балансираният доклад. Много работа беше свършена, ние още много работа ще трябва да свършим, тъй като темата е много важна. Бих искал да се спра на въпроса за колекционерите. Не смятам, че има основания колекционерите да бъдат включвани в този доклад по една много проста причина. Ако приложното поле на доклада всички сме съгласни, че основната цел е да се намери доброто равновесие между обществена сигурност и достъп до огнестрелни оръжия. Не мисля, че им е справедливо да се прави връзка между колекционерите и терористите. Колекционерите всъщност могат да се възприемат като малки музейни организации. Трябва, може би, да излезем с ясно определение какво точно са колекционерите и може би те трябва да получат специално разрешение, за да могат по-добре да контролират своята дейност, но е много важно колекционерите да не бъдат слагани в същата категория като терористите. По въпроса за придобиването на оръжие, държа много набързо да кажа, че не трябва да се прави дискриминация спрямо ам, островните държави, защото хората, живеещи по острови, могат да се добият с огнестрелно оръжие само чрез ам, продажба от, на разстояние и че това може да се осъществява с необходимия полицейски контрол, както това се случва в Малта. Благодаря ви, думата има колегата Хале Хао. Благодаря ви, господин председател. Държа да подчерта да поздравя госпожа докладчика за отличната й работа, но има още поле за подобрение. С пълно право отхвърляте предложението на Европейската комисия за забрана на някои полуавтоматични оръжие въз основа на техният външен вид или те наричат нова категория А7. Едновременно трябва да се отхвърли и новата подложна категория 8-6. Става въпрос за забрана по автоматични оръжия, които са видоизменени и автоматични огнестрелни оръжия. Няма никакво основание за тази забрана, но тя ще има много тежки последици за гражданите, които притежават подобни оръжия. Също така ще бъде много трудно да бъдат идентифицирани и разграничени този вид огнестрелни оръжия. В изменение 13 докладчикът предлага възможност за колекционерите да запазят своя своите оръжи е, от категория А. Това е добре, но това не е достатъчно, защото плюсите трябва да имат възможност да придобиват и продават оръжие е, от категория А. И накрая смятам, че трябва да се е, отхвали задължителният период на валидност на разрешителните продължаване на огнестрелно оръжие, тъй като те по никакъв начин да принасят за правната сигурност. Благодаря ви, господин Карас има думата. Дами и господа, не напред Бих искал да благодаря на госпожа Форд и на всички колеги, тъй като дискусията е с много техническо естество. а пресата използва тази проектодиректива за да напада европейските институции. Тя разглежда предложението на Европейската комисия в много общо естество, без да навлезе в технически подробности. Защо бих искал да благодаря на докладчика, който много ясно се опитва да, из, да излезе с основното ни послание, а именно законното притежаване на оръжие не е престъпление, трябва да се прави разграничение между законосъобразно и незаконосъобразно притежаване и използване на огнестрелно оръжие. То защо е много важно да се вземат предвид характеристиките на даденото оръжие, а не неговият външен вид. И затова се радвам, че колегата Рубих е тук, за да ни за да ме подкрепи. Ние имаме много по-различен опит и, както каза с пълно право докладчика, трябва, може би, да вземем предвид тези разлики и в някои случаи да се насочим към взаимно признаване на системите. Но ви благодаря, госпожо Председател, че видяхте крайния срок за внасяне на изменения. Господин Андреас Шваб има думата. Благодаря ви, господин председател. Ще се върна на казаното от, от господин Карас. Четейки имейлите, които ни изпращат гражданите, продължавам да се, се по от предложението на Европейската комисия. Затова и толкова се радвам на продължението на нашия докладчик. Това е не само на много по-конкретно продължение, но този доклад се съсредоточава върху най-важните въпроси. Съсредоточава се върху това, което ние в Европа можем да направим конкретно, за да ограничим свободното движение на незаконно притежавани оръжия и съответно да увеличим сигурността на нашите граждани. И това естествено е дискусия неразривно свързана с а, атентатите в Брюксел и в Париж. И всички предложения на нашия докладчик, включително и предложението за по-добър обмен на информация между държавите членки относно разрешителните за притежаване на огнестрелни оръжия, които се издават, са много важни предложения. Без подобен процес на обмен на информация няма как да се правят разлики между законно притежаване и незаконно притежавани оръжия. Лопец Истуриц и е Яхунсари. Това е списъка на колегите, които са поискали думата. Uh... А, ah, сори. <laughs> Euh, Благодаря ви, господин председател. Казва господа Русиер. Благодаря на докладчика за свършената от нея работа, като никак не беше лесна по една толкова важна тема. Разбира се, никак не е лесно при хората, притежаващи оръжия за спортни или колесински цели с терористи. Но едновременно с правоприлагащите органи твърдят, че има попускаемост между законния и незаконен пазар на оръжие и затова е важно да регламентираме по-добре, да регулираме по-добре пазара. Няма да се спирам на елементите, по които сме съгласни, ще се спрем на по-проблематичните елементи. Трябва да има яснота за определението за огнестрелно оръжие. Обедена съм, че с по-добра работа по определението за основни части ще намерим консенсус, но смятам, че трябва малко повече се поработи по това определение. Също така има недостатъчно яснота по медицинските прегледи малко ме успокоихте, защото казахте, че са нужни медицински прегледи, че може да се малко гъвкавост върху тяхната форма. Също така имаме нужда от повече гъвкавост по категории А и Б. Ясно е, че външния вид не е добър критерий и че може би трябва да се говори по техническите характеристики на оръжието. Но най-проблематични за мен са предложението в доклада, като на първо място предложението за отхвърляне на предложението на Европейската комисия, което според мен е диспропорционално. В изменение 12 давате, предлагате възможност за притежаване на оръжие в категория А за самозащита. Това доста трудно мога да го приема като предложение. И също така условията за специални разрешителни за музеи и колекционери, също колекционерите да се възприемат за музеи. И накрая съм съгласна с казаното за непълнолетните. Смятам, че рамката, която предлагате, е прекалено широко обхватна тук. Благодаря ви, госпожа Грапени има думата. Рапорта е импортант. Благодаря, господин председател. Наистина е важен доклад, но и също времено много труден. И ясно е, че главен, водещият докладчик и докладчик Сянка наистина наистина са работили здраво. Господин Карас има право, когато казва, че трябва да се обърнем сега към гражданството. Трябва да сме сигурни, че правилно ни разбират. Целим да ограничим свободата на гражданите, а да запазим. Четири въпроса имам аз съм. Изненада съм от факта, че в началния текст на комисията не пише нищо за здравословното физическо и психологическо състояние на притежателя на оръжие. Трябва да пише ясно, че трябва медицинско. Друго нещо. Обсъдила съм вече по време на предишната Страсбургска сесия с представителя на комисия, че трябва да се забрани притежанието на ловно оръжие от малолетни. Следователно ще изляза с изменение. Ясно е, че има спортни стрелци, млади спортни стрелци, но младите ловци смятам, че са друга категория. По-нататък, оръжието трябва да се използва, ако то е законно притежавано. Това е ясно, но и медицинското свидетелство трябва да бъде включено като минимално изискуемо. Ще изляза с изменения и ще получите всичко в писмена форма. Ще има и изменение и за интернет продажбата на оръжие. Благодаря. Děkuji slovo a děkuji paní za odv... obrovský Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа докладчицата за огромната работа. Ако целта е наистина повече сигурност в Европейския съюз, то тогава трябва да изнамерим наистина подходящите мерки за това, за да не се обърнате срещу нас. И аз подчертавам медицинското свидетелство за добро физическо и психическо здравословно състояние. В Чешката република, например, имаме някои проблеми, с ограничението на разпространението на огнестрелно оръжие. Става дума за законно притежаваното оръжие. Категориите, според мен те са достатъчно на брой, но дефиницията им не е достатъчно ясна. Имам предвид промяната, трансформирането на един вид оръжие в друг. И аз ще изляза с изменения. Благодаря. Děkuji pěkně, pane předsedo. Už to mnoho bylo řečeno, já chci pouze... Благодаря, господин председател. Форде správným směrem, velmi ji vítám. Смятам, че наистина докладът е своевременен в Чешката република в момента тече наистина много интересен дебат при това за първи път в европейската история, така да се каже, историята на Чешката република като държава членка на Евросъюза. Според нас седемте категории трябва да бъдат част от директивата. Затова трябва да се промени съдържанието на предложението. По повод пък на преобразуването на един вид оръжие в друг, нашето мнение би било, ако запазим шесте категории в текста, това всъщност ще означава, че около 40 000 огнестрелни оръжия в Чешка република няма да бъдат категоризирани. Аз съм следователно против шесте категории А6 за сметка на това обаче съм за маркирането на всички части на оръжието и освен това да се въведе в практика с е, задна дата. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и аз на докладчицата и се радвам, че е провела разговори и се е консултирала с много експерти. Аз съм съгласен с съдържанието 80, на изменение 81-85 и се надявам да бъдат прогласувани в пленарна зала. Ясно е, че е, се подлага на анализ е, състоянието и същевременно се цели да не бъдат подлагани на санкции за настоящите притежатели на огнестрални оръжия. Надявам се, че ще можем да прекроим по подходящ начин началното предложение на комисията. Сега, сигурността, сигурността, така както я разбираме днес, трябва да води и до контрол и проследяване на законно притежавани оръжия. Това наистина е така в рамките на една държава членка. Въпросът е дали това е така през гранично. Следователно, наистина трябва да направим нещо ние на административно равнище, а не да се опитваме да санкционираме притежателите на оръжие законно, като ги изкараме виновни за липсата на административен контрол. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Аз искам да дам гледна точка на испанците, на испанските ловци, които са наистина развълнувани и недоволни от това предложение. Очевидно е, че отдавна гражданите искат от нас да ги пазим повече, да има повече сигурност. Сега не можем да бием отбой. И това го разбират нашите съграждани във всички държави членки, в Испания и ловджиите по-конкретно. Така че благодаря от, на Вики Форд, тъй като не е никак лесно да се прекрои всичко, което е налично и да се пригоди към новата система, към новата действителност. Има предвид контролът и проследимостта на оръжията. Нещо, което пише сега в директивата, в текста, че е нова мярка, като например да се проследява как се складират, е, как се използват оръжията, това съвсем не е ново. Ако позволите в е, Испания, например, това е отдавнашна практика. Цивилната гвардия, т.е. жандармерията, вече се занимава с такъв вид контрол така че няма защо да претендираме, че въвеждаме нещо, което вече съществува, по-скоро да признаем добре свършната работа до момента. Ще изляза аз изменения. Благодаря. Благодаря, господин председател. С този текст ще заявим ясно, че ние сме против нелегалното оръжие. Очевидно е за всички ни, че в различни държави членки нещата стоят по различен начин. Съдържанието, например, на член 6 е особено важно за нас, защото смятаме, че е много широко полето, което свободно полето за интерпретации какво точно значи защита, например, и само защита? Това може, ако не бъде добре а, дефинирано, може да даде точно обратният резултат. Благодаря. Благодаря. Приключихме ще дам сега думата на председателя на комисия, за представителя на комисията за няколко думи и накрая на докладчица. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в рамките на една-две минути. Смятаме, че доклада на госпожа Форд съдържа интересни предложения, които обогатяват предложението на Европейската комисия, които можем да подкрепим. Две неща обаче бих искала да кажа. Първо, приложното поле на директивата. Както знаете, вече заявихме, че е оправдано да имаме гъвкавост за музеите, но не е оправдано да имаме гъвкавост и то при същите условия за колекционерите. Колекционерите трябва да могат да притежават оръжия, но при същите условия, при които спортните стрелци е, притежават своите в крайна сметка това са военни активни огнестрелни оръжия в домовете на колекционерите. Следователно, колекционерите трябва да изпълняват същите условия, на които трябва да отговарят и спортните стрелци. Относно компромис А, разбираме искането за някои дерогации, но изключително гъвкав текст предлагате тук. Смятаме, че дерогацията може да се ограничава само в случаите, когато такава е необходима по причини свързани с сигурността, като например причината е изтъкната от Финландия във връзка с запасняците. Относно категориите оръжия, нещо, което е изключително важно. Комисията съвсем не възнамерява да забрани всички полуавтоматични оръжия, още по-малко пък искаме да разрешим полуавтоматични оръжия, които да могат да позволят да се извършват масови убийства. оръжията на израелската армия са променени полуавтоматични оръжия. Смятаме обаче, че тези разпоредби трябва да се прилагат за военните, за армията, но не и за цивилните лица. Ето защо трябва да имаме специфични критерии в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, Вики Форд. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка, но все пак бих искала да отговоря на някои от коментарите. Извинявам се, ако не отговарям в правилния ред. Относно продажбите по интернет – трябва в крайна сметка да в даден момент да може да се направи проверка на този, който закупува оръжието. Това може да е някой в отдалечен селски регион. Но не смятам, че може да отпадне всякакъв контрол при онлайн продажбите. Текста, предварителният текст на Европейската комисия беше прекалено ограничителен. Просто бихме искали да се въведе крайна проверка, за да може да се установи, че купувачът действително има разрешително и може да извърши е, съответната покупка. Относно деактивираните огнестрелни оръжия, бих искала да кажа следното в отговор на Серджио. Серджио, не смятам, че по този начин се решава въпроса с деактивираните огнестрелни оръжия. Просто да се опитаме да ги проследяваме. Има деактивирани огнестрелни оръжия, хиляди такива, които със сигурност не могат да бъдат използвани повторно. Те а, необратимо са били променени, така че не е практично реалистично да имаме база данни и за тези огнестрелни оръжия. Трябва да имаме стандарти, които да удостоверяват, че когато дадено огнестрелно оръжие е деактивирано, то е деактивирано вовеки. Да сме сигурни, че няма да може да се направи обратния процес. Относно съществените компоненти и маркирането. Темата е сложна. Докладчика на социалистите каза, че всяка съставна част трябва да бъде маркирана. Но италианските производители казаха, че това не може да се случи на практика. Трябва да се допитаме до техническите специалисти, за да разберем кои точно части могат да бъдат маркирани маркирането не трябва да се отнася до историческите колекции, огнестрелни оръжия с историческа стойност. Опитвам се да направим разграничение. Едното огнестрелно оръжие в музея, а другото в частна колекция – двете неща се припокриват. Не може да се прави такова ясно разграничение. Колекционера може да е някакво благотворително дружество, което да отдава оръжието на музеи, така че в крайна сметка а, нещата се припокриват. Държавите членки издават стриктни разрешения на съответните органи или лица, които се занимават с такава дейност. И трябва да се проучи по-внимателно какви, в какви проучвания участват съответните лица. Имаме изключение по смисъла на член 6. Изключение от пълния обхват на законодателния акт. Може би бихме могли да поступим по този начин. Някои държави членки тясно ограничават лицата и организациите, които могат да получат разрешително за подобна дейност. Това е моето предложение, с което може и да не се съгласите. Наказаното дита за обмена на информацията и за начина по който държавите членки обменят информация във връзка с лицата, на които не се издава разрешително. Именно за това исках да се срещна с представители на Европол. Не смятам, че това а, ще даде добър резултат за някой, който а, е във Франция, например, и би искал да се порови в базата данни на Чехия. Не зная дали в този случай е, човека във Франция трябва да премине през националното лице за контакт в съответната държава членка или трябва да мине през Европол. За това трябваше допълнително да обсъдя въпроса с представителите на Европол по А6 и А7. А, нека да видим какви други предложения можем да получим в това отношение. А7 не сработи, а6 също не получи одобрение. Току-що чухме комисията да говори за огнестрелните оръжия на Израел, така че може би трябва да използваме по-друг термин. Относно маркирането, което трябва да се прилага само към новите огнестрелни оръжия. И този проблем е от техническо естество вече произведените огнестрелни оръжия най-вероятно са маркирани. Е, трябва да видим дали има новопроизведени такива, които не са маркирани е, както трябва и които в момента са притежание на цивилни. В отговор на Юзис. Да, музеите, колекционерите и така нататък трябва да могат да допълват колекциите си. Не съм искала в своето предложение да кажа, че те не могат да го правят. Ако имат разрешение по смисъла на член 6, то тогава музеите и колекционерите биха могли да допълнят колекцията си. Но може би трябва да доизчистим текста в това отношение. За малолетните – може би ще трябва да гласуваме по този въпрос, защото явно има различни мнения в това отношение. Относно самозащитата, мога да поговоря двустранно с тези от вас, които повдигнаха въпроса. В Обединеното кралство в Северна Ирландия хората, които са под заплаха, които са били заплашени, понякога получават разрешение да притежават огнестрелно оръжие, което е малко по-различно от това, на което имат право останалите. Така че тук а, нямам предвид всяко лице, което се чувства застрашено и което може да получи огнестрелно оръжие, не. А, говорим за специални случаи, за лица, които се намират в опасност и които могат да получат такова разрешение. Това имам предвид тук. Предполагам, че момент е уреден по същия начин и в други държави членки. Относно имитацията на оръжия, те са по смисъла на член 1А. Ако това е просто играчка и в нея няма никаква съставна част на истинско огнестрелно оръжие, то тогава тя не попада в обхвата на законодателния акт. Председателят. Благодаря ви. Ще се видим отново в